поздравя Барбара и съвета, който ще вземе думата след малко. Ще гласуваме директивата за закъснение на заплащанията по търговските сделки. И след това ще дам думата на тази, която е, беше водила дебата. Барбара, имаш думата. Благодаря ви, госпожо председател. Разбирате, че с голямо задоволство и с гордост ви представям резултата, който постигнахме. Вие получихте този документ с нощи. Мисля, че разглеждайки тези резултати става ясно, че сме направили много усилие, че наистина сме постигнахме едно по-добро законодателство. Може би документите все още не са така съвсем изчистени, но все пак са малко по-слабички, отколкото бяха преди. Бих искала да благодаря на основният екип, който работи с мене, съвета, секретарята на нашата комисия. Благодаря ви много, благодаря на всички онези, които ни позволиха да разработиме този текст, който ще бъде гласуван днес. Надявам се, че тази, това законодателство, тези закони ще бъдат бързо и добре хармонизирани. Важно е това законодателство да въведе нов морал на заплащанията за малки и средни предприятия в Европейския съюз. Това е резултат от така наречения Small Business Act нова директива, която на практика замести друга и старите директиви, които не бяха много ефективни. Се надявам, че в близките няколко години положението ще бъде много по-добро относно ликвидността, с която ще разполагат малките и средни предприятия. Надявам се, че това ще бъде резултата от съвместно положените усилия Великобритания, Франция, Холандия имат законодателство в този смисъл. Испания в момента разработва законодателство, което позволява на малките и средни предприятия да инвестират с като същевременно създават работни места. Искам обаче да припомня на всички лобисти, които се намират в залата, че става дума за един компромис. В противен случай ще, щехме да а, извоюваме много по-стриктно и строго законодателство, но все пак ние сме съюз от 27 държави членки. Някои от тях смятаха, че правилата са прекалено строги, че отиваме прекалено далече. Е, но ние не сме единствените законодатели в случая. Комисията направи много усилия, разгледа всички предложения, които бяха внесени от нашата комисия. И не, не комисията беше пречка в случай, но много групи, асоциации, организации започнаха една а, неразумна и безотговорна кампания, която доведе до отхвърляне на някои разпоредби от Корепер. Мисля, че не по този начин ще работиме в името и в за интересите на нашите потребители, за един единен пазар. Надявам се, че това законодателство ще влезе в пленарна зала след 15 дена, тъй като то е необходимо за малките и средни предприятия. Je vais laisser la parole très brièvement euh, aux qui veulent s'exprimer. Благодаря, Барбара. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Na początku chciałam podziękować e, Barbarze. Благодаря за дадената ми дума. Искам да благодаря на докладчика и на всички а, докладчици в Сянка за цялата работа и всички усилия които положиха. Благодаря, разбира се, на госпожа докладчика за усилията, защото получихме нещо, което всички ние толкова много желаем. Както каза Барбара, трябваше да се постигне компромис, защото наистина 27 държави членки а, имаха 27 различни гледни точки. Европейския парламент се постара да изработи някакъв компромис, който да задоволява всички. Ето защо този документ е такъв вид компромис и аз много се надявам, че той ще бъде от полза за малките и средни предприятия. И че като последица от него, те ще продължат да бъдат ликвидни и няма да стигнат до банкрут, защото загубването на още работни места в Европейския съюз не е в полза и интерес на никого. Ето защо за задържането и дори увеличаването на работните места ще бъде в интерес на всички е, така че се надявам, че всички ще подкрепите този доклад. Благодаря за вниманието. Госпожа Рюле, и аз съвсем кратко искам да благодаря на докладчиците и докладчиците в Сянка, както и на Белгийското председателство, но не на съвета, защото без съвета законодателният документ ще да е много по-добър. Бългийското председателство направи каквото можа, но в съвета нещата трудно минаха. Когато се приемат законодателни документи, е хубаво хората да проявяват висота. Да, добре, че беше казано това. И ние споделяме това мнение. Господин Кожушник, господин Дайонг, искате ли да вземете думата? Благодаря ви. Комисията на вътрешния пазар работи много добре. И това е една от най-приятните теми, с които сме се занимавали. Именно закъснелите плащания, защото тук се обсъждат конкретни въпроси. За мен беше удоволствие да работя с Барбара. Процедурата протече много добре, след като имаме предвид първия шок, намериха се редица компромиси. Белгийското председателство помогна много и мисля, че сега може да защитим това, което предлагаме. pardon. Est-ce que quelqu'un... Някой от депутатите извън докладчите в Сянка иска ли да се изкаже? Ако не, ще дам думата на Белгийското председателство, господин Ван Абле. За след всичко, което направите, заслужавате да ви дадем думата. Благодаря ви. От името на Белгийското председателство и на моята делегация Искам и аз на свой ред да ви благодаря на вас, на госпожа Вайлер, на всички докладчици в Сянка, госпожа Анслик, Балтасаре, Кройцман, госпожа Рюле, господин Де Йонг, както и на господин Малкъм Харбър, председател на тази комисия, който имаше решаваща роля в един момент. Трябва да благодаря и на секретариатите на институциите, на правните служби, които работиха усилено, на всички колеги, на комисията, която свърши много важна работа, за да поведе нещата в общата насока. Дали това е най-добрия компромис? Да, може би не най-добрия в абсолютни стойности, но най-добрия възможен. Всеки ще открие по нещо от себе си и нашата рожба е хубава в момента. Това е директива за минимално хармонизиране и тук ще кажа на госпожа Валер, която съжаляваше за 80%, това е един минимум <laughs> за лихвена процент. Европейския парламент успя да прокара здрави принципи в директивата и известна гъвкавост, което и съвета допринесе. Вие справо казахте, госпожо председател, както и някои от докладчиците, че сега трябва това законодателство да се, започне да се прилага. Имаме две години за да започнем да прилагаме тази директива. Още веднъж искам да благодаря на всички за отличната работа, която доведе на нейното приемане. Благодаря ви на вас, на Белгийското председателство. Знаем, че не е винаги е лесно и както каза Барбара, изиграхте важна роля за постигане на компромиса. Когато се работи интелигентно и се посредничи между трите институции, се постигат положителни резултати. Сега ще дам думата на госпожа Брейтман от Европейската комисия. Благодаря ви. И аз искам да се присъединя, да благодаря на госпожа Вайлер за е, изключителната работа, която свърши, както и на всички докладчици, докладчици в сянка. Е, работата беше съвместна, трудна, защото директивата има големи амбиции и комисията е много доволна, че полученият текст като компромис остава, си остава амбициозен и носи допълнителни плюсове към съществуващите текстове. Смятам, че економическите среди, предприятията и трудовите хора очакваха тази директива с голямо нетърпение. Надявам се, че ще можем да се надяваме текста да бъде прият много бързо, защото ще бъде от голяма помощ за малките и средните предприятия. Благодаря ви. On va pouvoir procéder au vote. Alors, on me signale qu'il y a 16 PPE. Можем да гласуваме. Има 16 членове на НП, да в повече. Всички ли си носите картите? Защото ще е по-лесно, вместо да броим. Ще гласуваме с карти.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 двама, двама зелени са гласували като, заедно с НП. et les mêmes voteront. Hein. Хайде пак същите да гласуват. Сега вече ни липсват двама, един. Намока. Alors les mêmes... Един сега. Тези, тези ли... Същите тези депутати да гласуват по време на приемането на доклада. Кой е за? компромиса между трите институции. Започнете гласуването. Oh Моята карта не работи. voilà, c'est bon. Alors c'est bon, 29 euh, votants. 29 pour. 29 за, нито един въздържал се. Поздравления! Ah, je vais donner la parole à Triantifiles qui voudrait. Yes, I don't have my card, but I. Ням, карт... Забравил съм си картата, но гласувам за. Много ви моля, пребройте моя глас. Zéro abstention. Bon, eh bien écoutez, bravo. Браво на всички онези, които работиха по това досия. Сега давам дума. Е, отстъпвам председателството на Катрин. Катрин Стихлер, която ще говори за строителни продукти, която ще организира цялото заседание.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 I'd like to bring the meeting to order. Um, we're now on to the hearing on... И така искам да ви призова да заемете местата си, за да започнем да говорим за хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителните продукти. Тези, които се интересуват, моля да останат. Онези, които имат други задължения, моля да излязат от залата. Е, ще имаме чудесни а, а, оратори. А, имаме и е, присъствието на чудесния докладчик в сянка, ще чуем. И така, хармонизиране условия за предлагане пазара на строителни продукти и ще разгледаме пазара на Европейския съюз и пазара на строителните материали. Какви са разликите между нашия пазар и останалия свят? Защо? Какви вещества трябва да бъдат декларирани? За... Кои не, кои са, какви са влиянията и резултатите от решенията на съвета и поредица от други въпроси, които ще трябва да разгледаме по време на тази сесия, първата сесия, имаме трима чудесни гости. Господин Грег Купър, който е председател на а, Европейската организация за техническо оценяване, господин Джанкарло Бедоти. Може би да започна с господин Купър давайки му първо на него думата. Um, да, всичко работи вече. Добър ден, дами и господа. Както чухте, казвам се Грег Купър. Днес говоря от името на ЕОТО, Европейският орган за техническо оценяване. Ще се опитам много набързо да засегна три ключови въпроса. Като предимно ще се концентрираме върху детайлите, касаещи делегираните права на комисията. Ще започна с малко информация за ЕОТО, Имаме 45 члена. Това са малки и средни предприятия предимно. Ние сме една смесица от обществени и частни органи и организации. Имаме двама служители в Брюксел, всички останали. а всички останали участват с доброволния си труд. Всичко, което публикуваме и което разработваме, подпомага разработването и популяризирането на нови строителни а, продукти в а, Европа и разбира се извън рамките на Европейския съюз. Ще бъде изключително интересно и полезно, надявам се, да чуем гледните точки на всички заинтересовани и участващи в този процес органи и лица. Знаем, че времето е по-важно от разходите, защото а, а, възвръщаемостта на инвестициите е нещо много важно, но а, устойчивостта, безопасността и поредица от други характеристики са по-важни. Освен това, трябва всички да бъдат наясно колко важно е използването на знака CE е и колко недвусмислени са правилата по отношение на неговото използване. Например, иновацията. Иновацията а, като дефиниция означава комерциализацията на едно откритие – освен това, искам да подчертая, че това може да включва различни продукти, но може да има, но може и да няма метод за определяне на това каква, да се оцени каква е степента на иновация в този продукт технологичната новост е наистина нещо, което е изключително важно и с тази новост вече идва и по-голямата степен на несигурност. Ето защо за ЕОТО е много важно да се попълни то, тази празнота в знанието, именно по отношение на новостта и степента на новост при едно откритие, при една иновация. Така, всичко това ние се опитваме а, да предадем а, на онези, които а, участват активно, пряко а, в а, иновацията, в а, проект средите на проектантите, инженерите, маркетинг специалистите и строителните компании. Технологичната новост се увеличава като степен и ние се надяваме, че взимащите решения, които току-що избрах, ще имат по-здрави устои и ще се чувстват по-сигурно в това доколко може да се прецени като новост, като откритие дадено предложение. А освен това има е, необходимия експертен опит на трупа в строителния пазар в момента, що се отнася до иновациите. Мога да кажа, че а те а, биват управлявани от национални системи и процеси на одобрение. Също така има европейски а, технически одобрения, които разбира се се опитват да повторят всички онези е, елементи в е, е, европейската техническа оценка, за да бъдат включени в европейския документ за оценяване. И така, европейската техническа оценка е документираната оценка на показателите на даден строителен продукт. Ние сме загрижени от факта, че процесът трябва да бъде не само отзивчив към нуждите на индустрията, но и а, да бъде конкретен, много а, прецизиран и конкретен. По наше мнение, а, смятаме, а, че Европейският документ за оценяване трябва да отразява пряко европейската техническа оценка трябва да се, изб... да се уточнат онези експлуатационни показатели на строителния продукт, а, които да са е, общи а, за всички държави членки и след това да се конкретизира, да се отрази и спецификата а, в а, някои от условията в отделните държави членки. Това са ключови моменти и те се дискутират в момента с Европейската комисия. Очевидно, един от основните въпроси е финансовият модул да работи по един и същ начин за всички участници производители, но също така и органите за техническо оценяване. Това се взима предвид в член 20 и в член 32 съвсем разумно в член 20 се посочва, е, че производителите на иновации не трябва а, да поемат изцяло а, разходите по разработването на техническата документация, която а, би довела до, експлуатацион... до отношение на експлуатационните показатели и съответно до оценката. След това член 32 о, о, регулира финансирането, общностното финансиране, тъй като финансовият аспект е изключително важен и в момента той се разисква с комисията. На следващия слайд можете да видите нещо за разходите и съответните модели на разходи. Има преки разходи, например времето, което е употребено за разработването на е, нов продукт след това непреки разходи, примерно членство в ЕОТО, това ченски внос, организиране и участие в среща и така нататък. Но как се финансира всичко това? Това е нещо важно и трябва да навлезем в подробности. Очевидно, производителя трябва да финансира процеса на оценка но това, което а, представлява за нас загриженост, е това а, как и кой ще финансира останалото. Повечето от органите, които участват в ЕОТО, се самофинансират вече но за нас е много важно да знаем как ще работи това на практика. Финансовия модел е важен и след като бъде взето решение по него, ще трябва да се навлезе незабавно в детайлите. И накрая, практическата страна на нещата, прилагането – Ето сега ще се появи целият слайд. Що се отнася а, до а, подробностите, още искам да кажа, че трябва доста анекси да бъдат разработени. Например, анекс 2 търси уточняване на процеса по разработването на някои от оценките и на документите, свързани с тази оценка. Трябва да успеем да покрием разработването на техническите спецификации, като започнем от най-малкото отклонение от калибрирания стандарт за даден продукт до големите неща. Например, ние сме загрижени във връзка с производителя и строителя, а които заедно би трябвало на, една, на един много начален етап да а, се споразумеят и да уточнат а, за начина по който ще се оцени даден нов продукт, строителен продукт. Това разбира се ще е доста трудно. Ние не познаваме все още а, методите на оценка навсякъде и това е само едно от нещата, които е, трябва да се споменат. Това са някои от по-общите неща, а подробностите са много повече. Например, времевата рамка какво, а, колко дълъг трябва да бъде ангажимента на строителя към дадения а, нов продукт и разработването на неговата оценка, а, дали е един месец или 18. Ето защо за нас не е ясно, защо пък точно един месец е. Шест седмици? Еми, добре. Това за нас е важно, а не само да се спази срока – ако няма никакъв смисъл в това да се определи еди какъв си срок. И така, деталният процес е нещо, което е много важно, трябва да се разработва прозрачно, с активното участие на всички заинтересовани страна, например групи, а, мултидисциплинарни групи, производители, потребители, строители и всички останали в веригата, за да може да се разработи документ, който ще отговаря а, възможно най-много на нуждите на а, този пазар. Тук съвсем набързо един слайд за а, процедурата и как виждаме ние нещата да се развият по отношение на технологията на един нов продукт. Ето виждате кривата. Трябва да се опитаме да започнем процеса на оценяване на продукта още в етапа на неговото създаване за да не остарее предварително, преди да получи необходимите документи. На базата на нашия опит знаем, че а, така по-лесно продукт 2 и продукт 3 могат да се появят, да има много малки разлики между тях а, и а, да имат твърде а, като характеристики и твърде подобно приложение също така да бъдат. И така, ще получим поредица от продукти, които имат собствена оценка и след това може да се разработи един а, по-цялостен документ, като по този начин ще се появят и първите продуктови групи. И ще, полека-полека ще стигнем и до хармонизиран стандарт. Това е всъщност е, което би помогнало най-много, поне по наше, е, наша преценка и се надяваме, че ще постигне споразумение. Още един пример а, по анекс 4, таблица 1, съвсем правилно се опитва да определи а, а, полето на действие на а, тези а, стандарти. и определящите се от тях продукти. Разбира се, става въпрос за продукти, които съществуват в момента. Никой не може да предвиди какви точно новости ще излязат в сферата на строителните продукти. И това е по отношение на таблица 1. Може би трябва да се помисля още малко по този въпрос, да се а, избегне доколкото е възможно сериозния риск от забавяне. Защо то може да има съвсем нови продукти, а, които обаче не влизат точно в дадената колонка на таблицата и докато а, минат през необходимата процедура, те ще са устарели, няма да са такава иновация. И така полето на действие не трябва да остава само в рамките на съществуващите или съществувалите преди това строителни а, продукти. След това анекс 4, таблица 2, а, касаеща критериите. А, от опитваме, е, опитва се да се а, е, формулират най-добрите практики и това е важно, но от практическа гледна точка ние смятаме, че е необходимо да се подобрят анекс 2 и 4 чрез делегирани права защото този процес трябва да е жив, той трябва да се основава на непрекъснатото усъвършенстване. Продължавам да а, твърда, че ам, а, мултидисциплинарни групи от заинтересовани лица са най-доброто решение на а, това а, на тази процедура по оценяване на иновациите през ноември се надявам да разискваме някои от тези а, въпроси. Да, благодаря. Благодаря за много деталният анализ. А да, предполагам, че много от нас ще бъдат заинтересовани да отидат на семинара през ноември. А, и ще е добре, ако може да ни разпратите малко документи, за да сме така подготвени, така да се каже, за събитието през ноември. Сега давам думата на господин Джан Карло Педоти, който ще продължи със своята презентация. Благодаря. Добър ден на всички. Когато получих покана да изнеса такъв доклад, и като разбрах какво време ми е отредено за това, казах, съжалявам, не мога да... За, за това време не мога да представя тази тема, защото ми трябват повече от 10 минути. Попитах се все пак да го направя. Като започна от първия въпрос, който е зададен в вашата програма. Защо строителните продукти са нещо по-различно. Аз смятам, че отговора на този въпрос е много прост. Защото строителните продукти не са продукти, които се използват е, от крайния потребител в този вид. Те са на практика едни мъждинни продукти. Затова понятието безопасност се отнася до тях само до толкова, колкото тези строителни продукти участват в и целия строителен процес. Един строителен продукт сам по себе си не е нито опасен, нито безопасен. И понятието безопасност всъщност отива отвъд е, техническите специфики специфики или характеристики на даден продукт. Необходимо е нещо повече. И всичко зависи всъщност от начина по който а, е, този продукт се използва или се включва в целия а, е, процес от тези, които са отговорни за неговото използване. Ето един глупав пример, но ето, например. Ако а, смятате примерно за една тухла 30 см, независимо от, от какво. И ако ги постав, го, постав, го поставяте върху две тухли на 25 см от земята, няма да има никакъв проблем, най-вероятно. Но ако сложа същата дъска или същата плоскост на няколко метра над пода а, и ви помоля да стъпите отгоре и вие няма да, да може да посмеете да го направите, защото ще ви е необходимо нещо допълнително, за да се чувствате в безопасност. А това няма нищо общо с характеристиките на самия продукт. Е, неговите характеристики на протика въобще не са променени е, и променен е начина по който се използва този продукт. Предвид тези специфики на строителните продукти, маркирането или маркировката на тези продукти е доста по-различно от това на продуктите в, по силата на директивите ново, нов подход. Защото в крайна сметка тук не става дума за съответствие с стандарти или с изисквания на строителния процес. Всъщност е, тази маркировка доказва, гарантира, че информацията е, е постигната по е, правилната методология, че се използва един хармонизиран експертен език и че държавите членки могат да считат, че тази информация е точна и надежна. И още нещо, което е, е за кое, на което трябва да се спреме. Какво трябва да бъде декларирано в декларацията за, експло, за експлуатационни показатели? Сам, самия строителен процес е, се състои от 4 е, или 5 фази и различни са е, действащите е, лица в тези различни е, фази, които имат различни характеристики. Така че, според, според мен е много трудно да се създаде един списък на на характеристиките, защото зависи от, от самия дя, от дяла на пазара, зависи от начина по който се използва даден а, строителен продукт. Самите характеристики и сами, самото съдържание на списъка ще бъде различно. Аз мисля, че е много странно това, което виждам тук написано, че за да се да се избегнат празните декларации за експлуатационни показатели, трябва да има поне един показател. Според мен е, това е просто едно преповторение, една декларация за показ... експлуатационни показатели. На... По принцип съдържа експлуатационни показатели. Значи, вие каз, каз, тук казвате, че ако, ако, ако дори един, ако включите дори един такъв показател, вие трябва да, да, да, да, вклю, да включите всички, всички от тези характеристики, които са залегнали в регламента. Тоест, вие е, превръщате тази декларация в един абстрактен списък е, и нещо, което е абсолютно ненужно и безмислено, поне според мен. Аз до сега не съм могъл да намеря отговор на въпроса кой трябва да създаде тези списъци. Според мен Държавите членки и комисията имат различни правомощия, различни компетентности и не са в състояние да, със, да създадат такъв списък, дори един минимал, минимален типов списък. Според мен е, не, не е важно броя на характеристиките или на експлуационните показатели, а да се, да се гарантира, че че продукта съответства на това, което е записано в информацията и в декларацията и че тази декларация е, е създадена и на, като се е използвал е, единния експертен език На, на практика целта е да се, да се създаде една рамка за предлагане на пазара, а не една рамка на пазара. Според мен пазара трябва да и, пазарите трябва да имат възможност да а, да се развиват. Бих искал сега да наблегна на една последна точка, която не е включена в този слайд. Става дума за дерогациите. В члена, който третира проблема с дерогациите, този член гласи при трите, три па понятия, индивидуални продукти, по некласи... Е, произведени по некласически е, начини и така нататък. Но аз само ви питам, погледнете в Брюксел, кажете ми колко колко сгради имат една и съща фасада, един и същи вид. Берлемон изглежда по един начин, на своя фасада. Комитета на регионите има своя фасада. Това значи ли, че това са индивидуални продукти и са правени от различни продукти? Так, така че трябва, трябва при всички случаи да се е, потърси една много по-точна дефиниция на тези продукти за да няма по-нататък едно широко тълкуване на понятията, което може да доведе до изкривяване е, самия смисъл на дерогациите. Благодаря за това така ясно, откровенно изказване. Сега давам думата на последния е, представител в тази част, господин Аргуелес. Благодаря за дадената ми дума. Опитах се в моето изказване а, да се спра само единствено на въпросите, които ме помолихте да разгледам. Е, доста въпроси бяха отправени към господин Бедоти. Съжалявам. За съж... Но а, понякога се чуват едни и същи отговори на едни и същи въпроси. Това е добре, бих казал, защото господин Бедоти работи като консултант. Аз също а, има, а, имам мнение на базата на, комис... на това, което е а, приела комисията. И така се радвам, че имаме толкова много а, елементи, които са еднакви, т.е. съвпадат. Така. Опитвам се да дам някаква яснота по отношение на знака CE, е, защото, за съжаление, не винаги добре и правилно е разбран. Важно е да се следва дефиницията. Например, маркирането с CE. Това означава, че а, продукта отговаря на изискванията за безопасност и така обикновено се случва с всички регламенти и директиви от новия тип. И така, CE означава съответствие Да видим сега какво става в строителните продукти. CE не означава съответствие. Става въпрос за нещо малко по-различно. А за резултатност. Невъзможно е да се дефинира съществената характеристика или най-съществения елемент на строителните продукти. На строителните работи, да, примерно как трябва да бъде построен един ам, мост, за да бъде безопасен и така нататък. Това е определено в анекс 1. И така, знакът CE е, за строителните материали означава, че е направено техническо оценяване в съответствие с приетите калкулации от хармонизирания стандарт. Това означава. Като допълнение означава също така и както каза господин Бедоти, че производителя е изпълнил всички задължителни процедури – които е задължен да извърши в съответствие с правилата. За щастие, знака CE е означава и се прилага на базата на най-важното, а именно, че а, за съответствието и качеството на строителния продукт, отговорност носи производителя. Няма ограничения или а, гранични стойности а, за много от строителните продукти. Като правило, почти никога не се прилагат такива. Нито чрез стандартите, нито чрез регламента. Защо е така? Защо има такива разлики? Строителните продукти са продукти, които нито са в началото, нито са в края. Те не съществуват сами по себе си те не могат да бъдат потребявани. Те са просто а, полуфабрикати. Те са а, продукт на една промишленост, но суровина за друга промишленост. И така потребителят сам решава във всички останали случаи или в повечето останали случаи, дали да бъде потребител на даден продукт или не, докато строителството това не е възможно. Просто защото строителните продукти не са крайни продукти. И така, безопасността а, е нещо, което не може пряко да бъде прилагано по отношение на строителните продукти, както това може да се случи с другите продукти. А, безопасността и високото ниво, което се изисква, може да се а, приложи за строителните работи, за строителните работници да бъдат в безопасност, след това за потребителите на строежа или на построеното и някой трябва да, орга... да формулира и тази част, а именно използването или неизползването съответно на опасни продукти. Този регламент, с който сме се заловили сега, не дефинира никакви характеристики на строителните продукти а по отношение на безопасността. Прочетете регламента и ще видите, че няма нито една характеристика, която да касае безопасността на продукт. Така, и има нещо, което комисията казва а, във връзка с в във връзка с опасните продукти. Така, и това е свързано с ползването. Важното е строителният продукт да бъде правилно прилаган, използван, т.е. да се ползва според инструкциите. Кой го ползва, кой отговаря за една сграда? Не е производителя на цимент, а архитекта, строителният предприемач. Те отговарят за сградата. И така, тези лица, за да могат да упражняват тази своя отговорност, те имат нужда от информация. И така, какво правим ние? Ние се опитваме да изградим една система за информация, която да е хармонизирана така, че всеки участник в строителният пазар да разбира информацията, която е на продукта. Тази система на информация са стандартите. Декларацията трябва да се отнася до една евентуална употреба. Защо? Казва се, така трябва да се употреби този продукт. Но къде да бъде употребен или използван този продукт? Архитектът има намерение да използва този продукт, има нужда тази точна информация по две причини. Практически и на второ място Нормално е да има в съответната държава членка някакви правила а, против или за, или за ограниченото използване на даден строителен продукт. Тази, тези врати тук, например, трябва да са а, пож, а, пожароустойчиви поне 60 минути. Поне. Ето това е важно. По това се взима решение дали да се ползва даден продукт или не, дали тази сграда ще бъде безопасна или не. Съществената характеристика на продукта се дефинира в съответствие с неговата употреба. Това е много важна концепция. Ние знаем, а постериори, че продуктите са били монтирани, тъй като са били подходящи за тази употреба. А кой решава, че са подходящи? Потребителя, архитекта, строителния предприемач, а не производителя. Производителя предлага на пазара продукт, който може да бъде използван по няколко начина. И така, когато производителите представят продукта си на пазара, те трябва да представят съответните характеристики. Ама кои характеристика? Характеристики отговор на този въпрос от съвета няма. Всъщност, неотговарянето на този важен въпрос показва, че съвета разчита на пазара. Съветът е сигурен, че пазарът ще изиграе своята роля. Какво е пазара? Това са рамковите условия. Това са правилата за безопасност и така нататък. Това е ситуацията. Продуктите са в свободен обмен, а, на пазара, когато са спазени правилата, които се изискват. И ако съвета е решил така, това означава, че той е преценил, че задължително пазара ще го направи, ще свърши останалото. Но защо да се реши само по една характеристика? Защото, по наше мнение, логиката може да е или се декларират всички характеристики, съответстващи на евентуалната употреба, както са дефинирани в стандарта, това ще е логично. Или по другата логика, тази на философията на съвета и на комисията е, че ние сме сигурни, че отговорният потребител ще избере продукта, който подхожда най-добре на употребата. И тук така ще избегнем натоварването с административна функция или с административна тежест всички участници на пазара. Ето защо един среден а, вариант беше избран. Не всички или пък нито една характеристика, а една. Така, а за опасните вещества. Дали да се декларират или не. Нашият отговор е да, трябва да бъдат декларирани, но вече има и други закони, които изискват декларирането на опасните вещества. Ние не виждаме конкретна причина да има а, такъв елемент за строителните продукти различен от продуктите на всяка друга индустрия. Те просто трябва да са едни и същи. Да, както се казва, добрата ограда добри съседи разделя. Но има и други законодателни елем... а, инициативи, които са регулирали употребата, декларирането на опасните вещества и може да се направи препратка, когато има опасни вещества, а, те трябва да бъдат декларирани в съответствие на а, изискванията на този и този регламент, директива или а, други законови актове. Вие попитахте, не, нямам вече време, но попитахте и за дерогациите. Господин Бедоти каза, и аз съм съгласен, че това 5А е слаб текст. Тоест, текста на член 5А е слаб. а, как трябва да се дефинира продукт, който е индивидуално произведен, а, който е произведен а, а, конкретно по специфичните изисквания на даден клиент и така нататък. Аз бях малко очуден да го прочета. За безопасността на продукта се казва тук, но тук виждам проблем – кой за какво всъщност отговаря? Не разбирам. Мисля, че трябва малко яснота да се внесе в а, този текст. Нещо, което не попитахте, но аз си позволих да предложа един коментар, а именно опростената процедура – Знам, че доста малко са хората, които разбраха какво иска да каже комисията, която каза STD. Това значи подходяща документация. Това, което е важно, е да намалим бюрократизма, да намалим времето и усилията и труда в администрацията активната част. Какво е важно? Да определим опростената процедура. Искаме да я внедрим, но трябва да се дефинира. Това е направено. На второ място, много е важно кога, при какви условия тази опростена процедура може да бъде използвана. Това е фундаментално важно. И накрая, искаме от производителя да документира съответно и изчерпателно производството на даден продукт с всичките елементи. А, и така ще избегнем един изключително ненужен диспут – и ще вървим напред в една конструктивна а, линия. Благодаря. Благодаря и на... Благодаря. Бих искал да благодаря на нашите трима изказващи се в първите, първата част. Вече 4.15, но има хора, които искат да се изказват. И по втората част някой от е, докладчиците в сянка иска ли да се изкаже по казаното от нашите оратори. Имам един въпрос. По отношение на декларацията за показателите и случаите на дерогиране в член 5 се предвижда дерогации и смятам, че формулировката не е много ясна, а това може да породи проблеми с приложението на член 4, точка 2, който гласи, че информацията за е, показателите на продуктите в каквато и да било форма ще се предоставя само ако е специфицирана, ако е уточнена в първоначалната декларация. Така че какво, как да тълкуваме това? Ако няма подобна декларация, значи няма да имаме въобще информация, така ли да разбираме? Това ми се струва малко а, лековато. Трябва да се намери начин да се гарантира предоставянето информация за всякакви продукти, произведени индивидуално, които не се произвеждат серийно. И въпреки това е, потребителят или ползвателят има е, правото да разполага с всякаква информация, дори ако не е подадена съответната декларация за изпълнителски показатели. И още нещо, което бих искал да попитам. Е, в член 37 се предвижда дерокрация за микропредприятията. Е, тук искам да попитам как стои въпросът с езика. Всичко ли трябва да се произвежда на всички езици, особено когато става въпрос за едно микропредприятие, което ще е, продава продукцията си на някой търговец на едро, трябва ли това предприятие да предприема, да поема разходите за превод, а, а, да кажем, ако е френско на гръцки, ако се предвижда износа към Гърция? И после ще имам и други въпроси, които... Благодаря. Аз също ще бъда кратка. Важно е и колег, други колеги да могат да вземат отношение. Е, имам един а, парещ въпрос по отношение на микропредприятията. Твърдите, че в член 5 продуктите, които се произвеждат индивидуално, т.е. за които няма серийно не знам винаги ли се имат предвид микропредприятия, т.е. да уточните как, къде се произвеждат тези продукти. Говорите също така за надзор на пазара. Добре е да се каже, че пазара всичко ще си регулира, но ние много добре знаем, че решаващия елемент е цената, а цената не винаги е, е, означава безопасност. И това ми се струва най-проблемната част от е, е това законодателство. Понятието за контрол, надзор на пазара не е достатъчно изяснено. Така, мога ли да попитам господин Репоти да направите някой коментар? Може би някой от изказалите се ще отговори на колегите, които зададаха въпрос. Господин Къпа. Струва ми се, че въпроса за малките продукции, ограничения, брой продукти, както и дерогациите, е от огромно значение. Същото въжи и за дефиницията на продуктите. Много голяма част от продуктите се предлагат на пазара от производителите, а за какво се използват тези продукти решават потребители като например да речеме някои по-особени прозорци за катедрали, да речем, но те не са били произведени точно за това по, по принцип. А, колкото до марката СЕ, а, тя отразява характеристиките, които са били придадени от дизайнера при производството на даден продукт. Искам да добавя нещо по казаното от господин Купер. Ако аз съм производител на врати и ми поръчат врата за е, катедралата Сен Пол, Свети Павлас, аз, аз няма да сложа марка CE е на тази врата, защото тази врата ще бъде произведена за даденото място. Тя ще бъде специфична за там. Но ако прогледнем фасадата на Берлемон. Виждате, че има продукти, че са използвани продукти за консолидирани профили, например, и така нататък, как, както често се използват а, фасади. И, и там може да има много най-различни е, строителни продукти. Това не са продукти, които са били е, създадени специално за тази сграда, би са били серийно произведени. Това няма нищо общо с вратата на катедралата Свети Павел. Комисията. Сега, зада, беше ми зададен един конкретен въпрос. Е, дефиницията на е, микропредприятието. Съжалявам. В е, последната версия на регламента за строителните продукти ще има дефиниция Става дума за предприятия, които, има по, които имат по-малко от 10 служители. Сега, не, не знам, не мога да ви, не мога да ви кажа какъв е втория показател, защото има два показателя, който втория е също много точен. Не знам дали ви разбрах обаче добре, когато ме попитахте за езика и член 37. Тук не, ако четеме и прочетеме внимателно член 37, виждаме, че това може, че тези изисквания се прилагат само за много ограничен брой е, предприятия. 37. За микропредприятията имате предвид. 37, 37 член не, става дума за член 7, алинея 4. А, прощавайте. Това проистича пряко от новата законова рамка. Опитахме се и в съвета също да следваме разпоредбите на новата законодателна рамка. А, нали, сега тук тук внесахме ни изменения. Трябва още да се докаже, че те са по-добри от това, което имаше в предишните законодателство, колкото до... Аз разбирам вашия въпрос, но боя се, че не виждам къде е проблем. Ако вие не, деклар... не декларирате е, характеристики или експлуатационни показатели, вие не можете е, да им направите реклама. Така че на практика ние насърчаваме декларирането на тези показатели. Защото е, по принцип, ако не декларирате, не можете да ги изтъкнете после. Така че поначало това е нещо хубаво. Благодаря, е, че отговорихте на въпросите на колегите. Сега минаваме към втората част от нашето заседание. Имаме 5, 5 минути закъснение. Сега ще давам, първо ще, бъд, ще дам думата на господин Девит Мур от British Constructional Seal Association, мистер Ян Куманс, който е председател на Европейската федерация на е, строителната промишленост, господин Бо, професор Босенмайер, който е консултант за Еврокодс и последен, но не е, най-маловажен Майкъл Робърт, който представлява Кан, комисията за е, трудова безопасност, здравеопазване и стандартизация. Сега давам думата на Дейвид Мур. Благодаря ви, дами и господа, за удоволствието а, да говоря пред вас днес след обед по някои от въпросите, които са изключително важни по отношение на ЦЕ маркировката. Мислех си в началото да започна презентацията си, давайки един общ преглед на пазара на строителни продукти в Европейския съюз като а, след това си помислих, че може би ще е по-добре да, ко, да свия обсега на своята презентация само в металургията и онези продукти, а, които а, са метални или продукти на, на металургията и се използват в строителството. изключително положителна роля и има маркирането с CE за производството на именно металните елементи и продукти за строителството. Устойчивост може би трябва да се погледне. Как ли ще се направи това? Дали има достатъчен брой хора, които да работят в комисията? Дали има достатъчно много служители в е, евроинституциите, за да отиват и да проверяват всеки един продукт дали е а, а, произведен точно така или не? Това е един от малките въпроси. 20 милиона човека работят в производството на строителни продукти, в самото строене и в създаването на училища, заводи и мостове. Знаете какво включва металургията. Започва се с миньорската работа, извличане на железните роди, след това тяхната обработка и така километри след километри ам, метални елементи и плоскости се произвеждат и след това се прилагат къде ли не. Купуват се от нашите членове нашите, имам предвид на нашата организация, това са хората, а, които реализират комплексни, огромни а, строежи. И така, след производството а, на тези а, метални конструкции, плоскости, елементи, те се закарват до, а, те се транспортират до строителният площадка. Ето виждате, това са вече а, произведените метални, метални елементи, които се сглобяват в метални конструкции дали това ще послужи само за основите или цялата а, сграда ще бъде а, о, метална конструкция, това е съвършенно разли... а, а, конкретно. А, може да бъде изцяло метален мост, а може да бъде и с много малко метал. Ето виждате колко разнообразни са нашите продукти. От съвсем незначими до огромни, до изцяло създаващи строителният обект с ефект, който може да бъде катастрофален за економиката на една цяла държава или съвсем незначителен. Тук нещо се случва сега. Момент. Never mind. What I was going to show you, and it's actually in your pack, is Имате в папките това, което се опитвам да ви покажа. Можете да видите а, първият мост, първият метален, стоманен мост, който е, е бил маркиран с а, знака CE в съответствие с директивата за машините. И се оказва, че това е продукт, който може да бъде маркиран и по двете директиви с CE. Е. Какво е нашето мнение? Ние подкрепяме задължително ния характер на маркирането с CE е, на всички важни строителни продукти. Защото това подобрява, повишава както качеството, така и професионализма в строителството. Металните елементи, които се използват в строителството, в, в момента вече се маркират с CE. Още елементи, продукти на металургията, използвани в строителството, съвсем скоро ще започнат също да бъдат маркирани, така че ние подкрепяме това, тази инициатива, тази идея. Но какви са разликите между нещата, които ние произвеждаме и останалите строителни продукти? Еми, обикновено нашите продукти са от жизненно важно значение, критично важни са. Защо? Защото, а, знаете, един мост, ако се срути, има а, катастрофални последици. Обаче, а, освен това, тези метални конструкции и елементи а са винаги или обикновено много големи и освен това много важни за цялостната строителна конструкция това означава, че ще неправилно, лошо, ако бъде изключен който и да е от, метал, от металните елементи и конструкции, които се използват в строителството, от задължителността на маркирането с CE. Е, добре, обаче въпрос е къде да се сложи този знак CE на опаковката. Няма опаковка, когато се произвежда стоманен мост. Обаче трябва да се намери место и то трябва да бъде отразено в съответните правила. Колко дълго да съхраняваме документа за съответния продукт, който е маркиран с CE? правилата а, посочват до края на а, живота, полезния живот на а, продукт. Е, да, обаче някои мостове са с продължителност на полезния живот 125 години, някои офис гради 50 години. Е, малко трудно се получава с съхраняването на документацията. Може би за 10 години. В Великобритания 12 години – е задължителният срок на съхраняване на строителната документация от предприемачите и така нататък. Но доста като че ли се разраства значението, значимостта и влиянието на маркирането с CE. Не производителя решава дали продукта, който в момента е много добър, ще бъде толкова добър и толкова полезен и в един дълъг бъдещ период. Не, а трябва да се концентрираме повече върху усто... устойчивостта. Другия момент Става въпрос за документацията за даден строителен обект. Според нас не производителя, а собственика на цялата сграда е този, който би трябвало да съхранява за определен период от време цялата строителна документация. След това дерогациите. Не смятаме, а, че трябва да се дават такива дерогации. Защото а, знаем, че за безопасността, за обществената безопасност във всичките и варианти, всеки един строителен продукт е изключително важен. Устойчивост споменах. Седмото основно изискване какво да бъде декларирано. Примерно в металургията колко енергия е вложена за производството на дадено парче стомана. Дали това е достатъчно? Всеки метален елемент, използван в строителството, е, се произвежда и от рециклирана стомана или рециклирани сплави. В Великобритания това е 60%. Да, ние, например, влагаме по 1 милион паунда в това да разработваме и да създаваме конструкции, цели сгради, които са с нула ам, присъствие или а, наличие на въглероден двуокис. Това би трябвало да бъде нещо, което да се включва а, в маркирането. Имаме твърде малко информация обаче по отношение на размерите, а, со, а, размерите, характеристиките, а, които са вложени на материалите, които са вложени в строителни обекти и сгради преди, строени преди много-много години. Защото нещата се променят и тогава ще има несъответствие с изискванията за новите сгради, които се строят сега и ще бъдат строени. Така, по отношение на контрола. Контрол, който може да стигне до полицейски контрол, както се нарича. Знаем, че властите нямат достатъчно ресурси, за да могат един изключително ефективен контрол да прилагат. Защото знаем, че винаги ще има измамници, които ще поставят а, CE знака на стоки, на продукти, които няма да отговарят на съответните изисквания а, за такова маркиране. Това изисква нещо като централен регистър на производителите на метални а, конструкции за строителството по стан... изискванията на ЦЕ. Защото знаем колко важни и ние поддържаме а, напълно идеята, а, онези най-съществени е, метални конструктивни елементи, които се влагат в строителството, да бъдат маркирани. Контролирането, а, стрикното контролиране на прилагането и маркирането с знака CE е, е нещо, което ние поддържаме и смятаме, че трябва сериозно да се мисли по този въпрос. С това приключвам и ви благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря, Девид миналата седмица обсъдихме нещата, свързани с финансирането и начина по който се прилагат тези регламенти. Но благ... при всички случаи благодаря. Сега давам думата на следващия оратор. Добър ден, дами и господа. Аз имам думата от думата на ФИЕК, която е една организация която е създадена през 1905 година, в която членуват а, строителни предприемачи и, и други предприятия от 29 страни. Общо броя на федерациите в нашата асоциация са 34. Ако погледнете за строителните предприемачи, ще си дадете сметка, че става дума за една огромна бройка от много малки предприятия. Аз самия съм а, отговарям за а, предприемачите, занимаващите с покриви, с строителство на покриви покриване в Белгия. Но нека не, не, да не забравяме, че в, Бълга, в, в, в Европа има над 7 милиона такива малки трет, предприятия. От тях 5, 5 милиона са а, самонаети и над 2 милиона и половина микропредприятия, в които работят двама или трима служители, които а, е, управляват и работят по строителни площад, площадка. Така че аз обаче ще се спра на потребителите на а, строителни продукти, защото а, те, те знаят толкова за строителните продукти, колкото другите потребители, които като отидат в супермаркета, е, искат да си купат сирене или шоколад. Така ще се спра на две неща. Първо, а, да об... изясняването по обхвата на действие на регламента за а, строителните продукти и Важното за строителните предприемачи е да, да разполагаме с точна, ясна и надежна информация. Какво означава това? ако в момента в който продуктите бъдат разтоварени на строителната площадка, самия предприемач трябва да може да разпознае продукта, а не да трябва да чете декларацията за това. Строителният предприемач и потреби, потребителя, както казах, трябва да може да, да разпознае този продукт без никакво съмнение а не да, примерно, да трябва да, се, да консултира интернет, за да разбере за какъв продукт става дума. Ако няма обаче допълнителна информация, ако тя е недостатъчна, винаги можем е, да, винаги може да се получат е, големи проблеми. А, ако на... Така че трябва да се, да се внимава. Ако примерно се, сте получили гуми, а на, на информацията на листовката пише, че това е за вътрешна употреба, а, това е проблем. Сега искам още веднъж да а, сравна тези продукти с обикновените потребителски продукти. Така че по, за това ние подкрепяме предложението на съвета и по-специално по член 9 за е, една прозрачна информация. Мисля, че марката CE е трябва да бъде придружена с една достатъчна надежна информация. Говорим обаче тук за член 5 в, тук, тук, тук, тук документа а, определя какви са продуктите, какви са, кои са производителите, но когато разгледаме отблизо член 5, виждаме, че е, производител, който по силата на, на този член произвежда а, плоскости, дъски и така на, на, нататък на, а, в а, производствените си мощности. Той е производително в момента, в който той ги про, продава и ги стоварва на строителната площадка, той а, влиза в ролята на строителен предприемач. Защото този, който а, а, включва, интегрира един продукт в една а, цяла строителна структура, вече може да се счита за строителен предприемач и неговите дейности да бъдат разглеждани в светлината на регламентите за предприемаческите дейности. Когато, примерно, се променят характеристиките на даден продукт, това също може да се смята за, примерно, за е, производствена дейност. Ако аз е, създам парче от е, създам ед, ед, една тръба, това е, е продукт, но когато този е, продукт бъде включен в е, един улук, то тогава аз е, приспособявам този, този продукт и извършвам а, съответна строителна дейност, но не е необходимо а, да а, тази дейност да бъде разглеждана а, а, в, по силата на разпоредбите за дерогация. Когато, а, примерно, строите е, мост на място навън или същия този мост бива строен в завод. Това е една и съща, е, е това е една и съща дейност. Ви извършвате една и съща дейност. И в заключение трябва да кажа, ние е, призоваваме да има много повече ясност в обхвата и полето на действие, което, което се покрива от този регламент. Регламента не трябва да въвежда допълнителна информация. Смятам, че това, с което разполагаме в момента, е достатъчно. Ако имате нужда от допълнителна информация за нашата работа, можете да видите, да се да посетите нашия сайт. А сега давам думата на професор Босен Майер. Благодаря ви. Дами и господа, ще променя значително това, което бях да кажа тук, защото не искам да повтарям казаното от преждеговорившите. Има обаче някои критични елементи. Аз имах намерение да се спра по-пространно на тях, но няма да ги повтарям ще ви предоставя пълният текст на презентацията си на английски. Е, вие казахте преди малко нещо, което чуваме с удоволствие, госпожо председател. Казахте, че сте изключително впечатлена от еврокодовете. Това достава огромно удоволствие и ще започна своето изказване с е, твърдението, че когато има съществени проблеми, именно правилата за приложение, за изчисляване, математическите правила, които се прилагат в строителството, имат най-важно значение. А, мисля, че е да сложим каруцата преди коня, ако започнем да хармонизираме тези правила в областта на строителството. Защото един подобен регламент ще се сблъсква с а, същите проблеми. Първият проблем, който трябва да бъде, реши, да бъде решен, това е проблема на изчислението. Правилата са изключително важни и от екологическа гледна точка. Аз не съм някакъв фанатичен привърженик на е, хармонизацията. В момента държавите членки отговарят за правилата, така че ние не можем да имаме пълна декларация за експлуатационните характеристики на един продукт, но тук понякога има хиляди показатели, хиляди характеристики и е много трудно това да се хармонизира. И аз лично бих желал всички тези регламенти, които осъждаме да се отнасят в един средносрочен период. След това държавите членки ще могат да адаптират различните разпоредби в национален мащаб. Аз дълги години съм работил а, по хомологирането. Разрешаването и, и, и трябва да ви кажа, че европейските техни, разреш, технически разрешителна са изключително важни. Не само защото живеем в, в глобализирана епоха, епоха, а защото сме длъжни да гарантираме първостепенно качество, ако искаме да се преборим с международната конкуренция. Искам да подчертая, че се нуждаем от експертни групи, както каза и господин Купър. Много групи, които да работят на цялата територия на Европейския съюз по е, техническите оценки, за да може след това да се получи е, всеки е, продукт да бъде одобрен по техническите си показатели. Тук беше зададен въпрос за финансирането и за неговата неутралност. Всъщност, Това трябва да се гарантира частично от европейските фондове и частично от други източници, за да бъде гарантирана независимостта. Е, е, и а, е, смятам, че позицията на съвета беше, се подобри в началото се бях притеснил, че може би няма да се стигне до някаква втора възможност и бавно ще се стигне до 10. Но когато стана въпрос за новаторски продукти, за нормите, е, и когато това беше предложено от Европейската комисия по стандартизация, за да се разграничат новите от другите продукти, видяхме, че ще се ще имаме нужда и от разрешение и за новите продукти, за да се гарантира безопасността в строителството. Ако добре разбрах господин Леос, говореше за специфичната техническа документация. Това са е, данни, които са изключително трудни за набавяне, много сложни и е, а, може би правилата трябва да се упростят, защото иначе можем да винаги да искаме тази подробна техническа документация. Може би Тук не става въпрос да, да се разреши на всеки да си прави каквото иска, ако искаме основната ни е, задача да бъде безопасността. Градирането на безопасността. Тук беше зададен въпрос за съдържанието на декларациите за експлуатационни показатели. Има някои разпоредби, член 6, който уточнява това. Там се изисква декларацията да бъде изчерпателна. Много често декларациите за показателите на продуктите не са пълни. И не рискуваме ли да се... Ако, ако искаме само да, някои показатели, примерно дебелина на даден продукт, да, да бъде показател за експлуатационен показател, да а, и, не отчетем пълния риск за безопасността и също времено да доведем до нелоялна конкуренция защото тук има цяла верига от а, заинтересовани страни. А, строителното предприятие, шефа на строежа и как ще преценят те а, коя е кои са добрите подходя, подходящите размери, след като не знаем какви са а, препоръките за съответния продукт. Затова трябва да има строги правила, но ако добре разбрах представителя на комисията, още сме доста далеч от този етап. Адаптират ли се европейските норми и спецификациите за продуктите? Тоест, възможно ли е това да се прави в държавите членки? Тук това не е някаква немска мания, ние го правим, но мисля, че всички трябва да го правят. Както казах в началото, все още няма всеобщи правила за изчисление. Правилата не са хармонизирани. Така че ако аз получа някаква декларирана стойност, трябва да направя връзка, да я съпоставя с немските норми, да кажем, защото аз лично съм германец. И това не е толкова лесно. Трябва да разполагам с списък с всички 400 спецификации и съпоставка между декларираната и измерената стоеност. И да прилагам националните норми за изчисления. Не виждам как ще става това в практиката. Струва ми се невъзможно. В Германия се сблъскахме с много проблеми в това отношение. Да, има много стриктни директиви, правила, указания в областта на строителството. И именно за това възникваха а, големи проблеми. Предполагам, че така и в другите държави членки. Сега по отношение на контрола, надзора на пазара. Ако една страна не разполага с строги правила за експлуатационните показатели и декларираната информация, ще бъде много по-трудно да контролира пазара. Аз лично смятам, че трябва да се наблегне на пет от девете характеристики, основни за, за които се говореше. да, но с всички допълнителни правила и формуляри, които въвеждаме, това ще доведе една, една огромна бюрокрация, което ще увеличи безумно разходите. Затова трябва на всяка цена да се измени член 6, 3, точка 3 от член 6. Трябва да се намери начин да се изчисляват някои характеристики. Например, значението за, на някои е, строителни елементи, да кажем металните конструкции. Това трябва да може да се изчисли и да, да не се налага да се сложи металната конструкция в някаква машина, която да провери дали има устойчивост или не. Или за топлоизолацията, до грамата на прозорците. Всичко това може да се изчислява, подлежи на изчисление. В точка 3F на член 6 правилата НПД за експлуатационни показатели, е, спазване на нормите. Es muss dort geregelt sein. Es kann nicht ein Hersteller einfach eine Nulldeklaration machen. Also Но всички тези характеристики трябва да се вместват в правилата. Не може един производител да подаде декларация, която не отговаря на истината или не съдържа нищо. По отношение на опростяването, знам, че това е важна и деликатна от политическа гледна точка тема. Бих предложил членове 37 и 38 просто да бъдат заличени. Никой ли не протестира залата? Много добре тогава. Мисля, че ще имате възможност да обсъдите този въпрос. И мисля, че целият член 5 трябва да бъде основен. Но мисля, че той трябва да бъде пояснен. Там има някои дефиниции, които не са уточнени. Не можем да изходим от принципа, съгласно който процедурата предвидена в членове 37 и 38, която има добри намерения, намаляване на а, бюрокрацията, намаляване на разходите, всичко това е добре, намеренията са добри, но предвидената така процедура е несъвместима с разпоредите от членове от 3 до 6. Просто са несъвместими и така нещата стават абсурдни. Ако не се направи някаква поправка, ако не се изменят тези е, разпоредби, ще доведат до огромни изкривявания на пазара. <clears throat> И особено ще навредат на микропредприятията, които, както е, се споменава, е, са 4% от доставчиците на пазара, другите доставчици действителният пазар. Какво е това изключение от системата? А сега Майкъл Робертс от Кан. Да, благодаря. Добър ден, дами и господа. Аз съм Майкъл Робърт и говоря от името на Комисията за, професи... за безопасност и здраве на труда и стандартизация. една съвсем малка бележка. Кан е една тристранна организация в Германия, която представя социалните партньори, която се опитва да създаде а, условията за постигане на общо становище на а, трите страни по въпросите на стандартизацията в Германия. И така, безопасност на продуктите в строителния бранш. Няма да, да е очудващо, ако кажа, че а, тази тема се дискутира много преди да се заговори, че ще се разработва нов регламент. Особено по отношение на безопасността. Строителните продукти, както може да видите на този слайд, са наистина много като а, вид и като количество. Ми, бе, виждате няколко турби с цимент, виждате метален а, строителен елемент и имате след това а, панели, след това части за, а, метални части за мостове, а, съоръжения под високо налягане, изолационни материали и така нататък. Всичко това са строителни продукти. Тоест, ние говорим за огромен и много важен сектор в промишленото производство на всяка страна. И правилно ще бъде да се очаква, че по много солиден, добър и всеобхватен начин ще бъде регулиран този огромен и толкова важен сектор. Но има някои а, елементи, които все още не са включени в полето на действие на директивите, но има някои аспекти в регламента, които касаят безопасността а, и здравето на работниците на работното им място. Това го казвам, защото понякога хората ги объркват тия неща че регламента трябва да обхваща е, регулирането на всичко което касае строителството. Да не забравяме само, че безопасността на работното и здравето на, без, на работното място е в обхвата на националното законодателство. Това, което можем да направим в регламента за строителните продукти е различните изисквания спрямо различните строителни продукти а, и а, всичко друго, с изключение на това, което споменах, че е прерогатив на националното законодателство. Следващият слайд. Когато погледнем по-отблизо строителните продукти, можем веднага да забележим, че имат най-различни характеристики, кои, кът, които а, са и съвършенно диаметрално раз, а, противоположни понякога един от, а, една от друга. А за, какво става а, с, примерно, продължителността на полезния живот? А какво става с, с транспортирането? Какво става с, с монтирането? след това използването на тези строителни продукти, поддръжката им и след това разрушаването им, примерно. Всичко това се включва в полето на действие на тази, този регламент за строителните продукти. Мисля, че в позицията на съвета не е достатъчно добре и обхватно а, разгледан въпроса с, с продължителността на полезния живот и твърде големите разлики в тази продължителност за различните строителни продукти. А, знаем, че има твърде много а, случаи, в които а, нещастни случаи, в които основната причина е продължителността на полезния живот или а, всичките четири фази в съще... създаването, съществуването на даден строителен продукт. Мисля, че няма никакво съмнение и смятам, че всички ще се съгласят, че а, безопасните строителни продукти а, ще предотвратят до много голяма степен нещастните случаи а, с. А, с строителството. Знаем, че строителството е а, така един от секторите с по-високо ниво на а, нещастни случаи. Например, в Германия а, три пъти по-висок е този процент, отколкото в останалите сектори на националната економика но само част от тези нещастни случаи могат да бъдат проследени и да се окаже, че са предизвикани от а, е, некачествени строителни продукти. Но аз смятам, че е редно да се завишат изискванията за безопасността в регламента. Безопасността на строителните продукти, както казах, през всички фази на полезния живот на всеки един продукт. След това нещо, за което а, може да се даде пример като иллюстрация. А, например, безопасност на строителните продукти преди фазата на използването им. Знаем, ето един панел, как може да бъде повдигнат, за да бъде сложен на местото, където трябва да бъде монтиран за останалите и какво може да се случи. може да се направи нещо съвсем а, така по-малко като мащаб за грешка в а, съставките на цимента, изобщо на бетона. Виждате как може и на ръка да се а, забърка и да се случи нещо, т.е. да бъдат нарушени пропорциите. Следващия слайд. Имаме един пример на безопасност безопасност, контролирана по време на фазата на използване на продукта. То, например, поддръжката. Виждате а, тук снимка на едно място, а, където просто по време на ремонтни а, дейности един от работниците пада отгоре и а, намира смъртта си долу, за съжаление. и е било проектирано, проектирана конструкцията така, че е имало опасност пристъпване на тези прозрачни плоскости по покривната част да се случи това, обаче е нямало информация за това и за това се случи и този нещастен случай. Ето тук а, и а, а, нещо във връзка с безопасността след фазата на използване, например азбеста и, е, и а, начина по който той трябва да бъде внимателно изваден от а, сградите и пренесен на безопасно място. Какво може да се се направи. Смятаме, че има една, една празнота, която едно разминаване в регламента за строителните продукти, което трябва, е, което трябва да бъде запълнено. А просто трябва да се завиши изискването изискванията за безопасност в регламента. В предишния член 18 изискванията за безопасност бяха по-високи и за това приканвам членовете на парламента да направят необходимото, както до сега са правили по отношение безопасността на други продукти. това безопасността на строителните продукти е а, само предпоставката за поставяне а, на по-високите изисквания и а, процедурите във връзка с това. Знаете, че има комитет по стандартизация, които се опитват да пазят, да защитават правата, интересите на голяма група участници в целия, цялата процедура. Ето защо е необходимо да се дискутира този въпрос и съответният комисия да вземе решение на базата на общо мнение, което може да се постигне само а, като дискусия между трите страни в а, този а, тристранен а, диалог, за който споменах в началото, в, а, съществуващ в Германия. и по този начин смятаме, че се постига най-висока степен на използваемост на дадено решение и може да се използва и в, експлуатаци... в формулирането на експлуатационните показатели. А, и последното, което искам да засегна е, че а, маркирането а, с. А, CE и безопасността са изключително важни и в момента малките и средни предприятия твърде много ресурси влагат за да спазат всички тези изисквания. И какво се случва всъщност? Просто биват наказани онези, които произвеждат добро добрите продукти, доброто качество и търс, новите продукти, а това означава, че регламента трябва да премахне тази възможност. И така, декларацията за експлуатационните показатели означава не само ние вътре в Европейския съюз да се а, регулираме а, и контролираме, а да прилагаме същите изисквания и към продуктите, които влизат в Европейския съюз. И така, безопасност на продуктите а в целия цикъл на, необх... на полезния им живот. Това е включено в приетото на 24 април при първо четене от Европейския парламент изменение и ето защо ние а, искаме да ви да, настоятелно да ви помолим а, да продължите да пазите тази своя позиция, за да се повиши наистина а, в интерес на всички потребители а, из, степента на изисквания към безопасността. За съжаление, има някои а, слаби места, които аз вече изброих а, по отношение на регламента за строителните продукти и преди това съществуващите законодателни а, разпоредби. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря много. Наистина много искам да благодаря на всички наши изказващи, защото те донесаха, допринесаха с много нова информация. А сега искам да дам думата на представителя на Белгийското председателство за няколко думи. Благодаря. Благодаря на всички участници е, за изложенията, които направиха, с изключение на последното, те подкрепят предложенията на съвета, включването на и възможностите за приспособяване. Ще започна обаче с последното е, изложение. Аспектите на сигурността и хигиената, на безопасността са изключително важни, както казахте, но за разлика от това, което твърдите, съвета отчита това и знае, че държавите членки са длъжни по силата на принципа за субсидиарност да гарантират охраната и, и, и хигиената на труда и всички мерки за безопасност. <clears throat> Защото Иначе има риск да се хвърлим да решаваме е, огромен брой проблеми в много големи области, така че да не забравяме къде са правомощията. Плюс това има разлика между един продукт и пускането му на пазара. И е, то, важното е всъщност пускането на пазара, което също е подчинено на принципа на субсидиарност. Всяка държава членка определя съответни правила за пускане на пазара. Така че не смятам, че институциите трябва да се мест, месят тук. Е, <clears throat> ние отчитаме всичко това, предвидено е, но а, а, държавите членки сами поемат, приемат мерки. Искам да се спра обаче а, на дерогациите, въпрос, който беше повдигнат от редица от ораторите. Искам да защитя направеното от нас. Ние предвидихме тези случаи на дерогация и по-специално един от аспектите не трябва обаче да се четат дерогациите по член 5 изолирано. И тук искам да се обърна към представителя на ФИЕК. Ние имаме дефиниции, дефиниция на производителя в член 2, дефиниция на пускането на пазара и нашата правна служба уточни, че когато един производител или предприемач, както искате да го наречете, осъществява или използва на своя строеж града или друг материал, правната служба счита, че има прехвърляне на собственост и пускане на пазара. И точно в този контекст може да се счете, че договарящия трябва да изпълнява някои задължения на производителя. Затова сме предвидили и дерогацията в член 5а. Тук няма да се спирам на потребността да се предвиди изключени за системите 1 плюс и 2 плюс. Това е нещо отделна тема, но самия принцип да се предвиди дерогация, както е в член 5а и б, е, това, всичко това е свързано с а, специфичната дефиниция на термина пускане на пазара. И това го направихме, за да не възникнат в последици проблеми с прехвърлянето на собственост. <coughs> Именно за това се позоваваме на пускането на пазара. Но когато продуктите са предназначени за даден строеж, и няма да бъдат превозвани, пренасени, тогава не е необходимо да се слага маркировката се. Например, една помпа, да кажем, която е необходима. И в такива случаи. А, а, Както казахте вие за моста, Може би по отношение на микропредприятията сме на различно мнение от комисията. Как стоят нещата с член 37? За момента съществува един проект, той е проекта на съвета, вие разполагате с него, който е възприел един специален подход по отношение на микропредприятията предприятията, давайки им достатъчен марш за е, намиране на решение и улеснявайки функционирането им. Може би в е, член 37 трябва да уточня още един термин, свързан с техническата документация, предвидена съгласно член 37 решението а, член 37 да бъде цитиран в доклада на комисията е един междинен път, който съвета може да възприеме като свой. Благодаря ви. Благодаря много на господин Патърсън. Виждам, че някой колеги са останали все още в залата. Някой иска ли да зададе въпрос, господин Майер? А, имам с... Много въпроси. Да свършваме. Ама не, нищо да дай сега. Не, до пет. Имам а, конкретни въпроси по отношение на член 6а който, ако аз поне добре го тълкувам, е доста сложен. Той се позовава на условия, при които един производител би желал да пусне своя продукт на пазара. Какво означава това? Да кажем, имаме производител в Брюксел, който продава на дистрибутор, който отива при малък дребен търговец на дребно и търговеца на дребно вече отива до крайния потребител, който ще си строи къща. Как ще се декларират експлуатационните показатели? <clears throat> Един такъв продукт, който мина през толкова етапи, преди да стигне до крайното потребление. Ако искаме да кажем, ако този продукт ще бъде е, използван във Франция или в Гърция, къде да търсим тази информация? Смятам, че законодателството за строителните продукти трябва да гарантира продажбата на всички продукти на вътрешния пазар. а не само на мястото, където съответния продукт ще се използва. Франция, Испания, Италия, няма значение. Член 6, параграф 3, според мен, трябва да бъде премахнат, защото ние имаме единен пазар, който навсякъде е, трябва да бъде с еднакви условия. Нямаме местен пазар arvoisa puheenjohtaja, kollegat ja asiantuntijat. Eh, on tärkeää, että ollaan puhuttu tuoteturvallisuudesta. Благодарим за изказванията. Много е важно да обсъждаме въпроса, свързан с безопасността на строителните продукти. Радвам се също така, че говорихме за безопасност на труда, хигиена на труда, защото не, нека не забравяме а, трагедиите, свързани с азбеста и в всички случаи трябва да вземем всички необходими мерки, подобни катастрофи да не се повтарят. Нека не забравяме също така, че е, трябва да предприемеме мерки за борба срещу климатичните промени. Нека не забравяме, че емисиите на СО2 предизвикват промени в климата. Тук в директивата е засегнат проблема, свързан с газовете, с парников ефект, но не е достатъчно. Струва ми се, че в член 6 трябва да се, да се включи още едно основно понятие, така наречен наречения от, отпечатък, свързан с жизнения цикъл на даден продукт. Аз бих искал да задам два въпроса на господин Куманс. Първо, говорихте за строителните предприемачи. Къде, кой всъщност е от, е, отговорен? Кой точно отговаря за какво? Кой носи отговорност? Просто бих искала нещата да бъдете малко по-точни. И втория въпрос е свързан с е, новаторството. За много хора, които работят тази област, Специфичните точни примери са много, много важни, защото понякога смятаме, че говорим за едно и също нещо, а всъщност говорим за различни неща, понеже използвания речник е друг. Така че искам малко повече пояснение за новаторството една страна и за отговорността на е, едните и другите. Кой... Що се отнася до отговорността, по принцип, строителният предприемач е отговорен, освен ако може да докаже, че продуктът е бил дефектен. Попит обаче доказва, че практически не може да се докаже, че даден продукт е бил дефектен. Обикновено предприемача е малка фирма, производителя е голяма фирма, така че много, много, много е трудно да се докаже дефектността на продукта. Защото пър, пър, първоначално отговорността а, лежи на плещите на строителния предприемач. И ако разбира се, той е, той е клиент от дълги години на даден производител, производителя може е, да е, го подкрепи. Но ако той е случайен клиент на този производител, то отговорността ще лежи изцяло в, на неговите плещи. За иновациите можем да си говорим тук и другата седмица по този въпрос. Ето аз имам една иновация тук и съм я донесъл. това, което ние наричаме ние наричаме в Великобритания скоба за свързване на две стени. Не знам дали тая технология се използва в други страни или си чисто британски продукт, не знам. Интересен продукт, защото той има нещо общо с въглеродния отпечатък направен е от пластмаса, а не от стомана, което означава, че термопроводимостта или температурната проводимост е много по-ниска, отколкото на металната такава. Една характеристика притежава а, която е, е, или а, експлуатационен а, показател, а, който няма да намерим в мет, метална такава скоба, но ще намерим в пластмасовата, е свързана с възможността да а, се а, разширява, променя в съответствие с движението на стената, което, както знаем, винаги има такова. И така. Ето защо по време на моето изказване казах, че е изключително важно а, техническото оценяване да може а, да посочи експлуатационните показатели, които а, са различни и в същото време това да подпомогне по-доброто разбиране от страна на всички заинтересовани страни. А това как се връзва с колегата ви? Ами, Бо, а, господин Босомайер каза нещо, което мисля, че е съвсем подобно на това, което аз казах. А показателите на строителни продукти, които се смятат за част от строителната конструкция, а, трябва да се съчетават един с друг, за да се получи здрава конструкция. Но иновациите са нещо, което е важно, което е необходимо и в същото време ние трябва да разсъждаваме за това как иновацията да бъде популяризирана, за да стане масово търсен продукт. Така че това, което казах аз е същото, което каза и господин Босома, казвайки, че не трябва всичко да контролираме. Просто защото не може, а да оставим пазара да го свърши. Благодаря, госпожо председател. Много ме е страх от комисията, така че не искам да говоря за Европейски кодекс по-скоро са правила, правила на прилагане, които да бъдат хармонизирани в европейски мащаб. Що се отнася до въглеродния отпечатък, имаме един стандарт 350, който съществува за други продукти. Не знам дали правилно цитирах а, продукта. Става дума за правило 5004, което да, което а, излага общите е правила за екологичните стандарти, които се прилагат при производството на строителни продукти. А, потребление на енергия, е, използван използвана енергия, енергия от альтернативни източници. Всичко това се взема предвид. През 2013 година, госпожо председател, най-вероятно ще разполагаме с хармонизирани правила. Това не е идея фикс. Аз просто е, смятам, че тази хармонизация, това хармонизиране трябва да има много по-широк обхват. Не знам дали парламента може да подкрепи подобна позиция. Знам, че вие имате, разполагате и раз, с различни начини за предлагане и формулиране на препоръки. Също така, Бих искал да допълна казаното от господин Купер в основните базисните документи трябва да влезе отново в този регламент. Всичко, което, с което разполагаме в другите е, документи. Защо, ето последно предложение, защо да не Примерно да, да не помислим за създаването на, да речем, паспорт на европейските сгради. оставам а, хигиената на страна, но да речем, е звукова изолация, топлоизолация, а, други критерии. Ако всички тези различни е, аспекти бъдат обединени, ще ги вкараме в един документ. В Германия съществуват подобни неща. Просто тогава може би няма да бъде необходимо да се, да е необходимо да се извършат контроли и така нататък. Просто самия продукт сам по себе си ще гарантира своето качество. Това може да стане обаче само ако европейските правила бъдат приети под формата на пакет и тогава устойчивостта на сградите също може да се, да се впише в, в тези документи. Може би комитета по стандартизация да ще каже, ще, ще сложи точните цифри на документите, които цитирах. Не съм забравил. Щех да се върна към това. Вие зададахте въпрос на господин Кумас, но той не отговори а, на вашия въпрос. Кой всъщност е отговорен за а, е, uh, дали строителен продукт на строителната площадка. Прави сте. Съществува само един пазар, един единен пазар. Производ, производителите трябва да разполагат с насоки за предлагане на тези продукти на пазара. Това е и целта на този рекламент. Но кой е отговорен? Тези, които използват продуктите, строителните предприемачи потребителите. Но на практика потребителите са многобройни. Първо 27 държави членки, които може би имат различни изисквания спрямо отделните продуктите. Така че трудно ми се струва да наложим някои абсолютно задължителни специфики на продуктите, защото пазар е различен не защото има много пазари, а има многобройни потребители. А кой е, е, кой е отговорен пред потребителите? Строителните предприемачи. Така че има страшно много аспекти на регламентите, елементи, дори в един единен пазар. Но мисля, че важното е да се знае, че строителните предприемачи са отговорни, че имаме много потребители, че строителният предприемач има право да, да, да направи избор измежду няколко продукти. и производителите да имат възможност да информират строителните предприемачи, които пък от своя страна разполагат с широк избор. Защото в, в противен случай пазара е един в Великобритания или където има, може би, малко по-стриктни са правилата. Не, не, не точно по-малко стриктни, а където има повече гъвкавост. Но това не значи, че те са по-малко безопасни. Тоест, трябва да се, да се предостави известна гъвкавост на строителните предприемачи, да имате избор защото те са отговорни пред потребители. Господин Майер. Извинете. Един малък допълнителен въпрос. В член 6, параграф 3 се твърди и се гласи този член, че експлуатационните показатели включват, трябва да включват, това е задължение производителя може да цитира регионални местни характеристики, но иначе навсякъде в Европа не е длъжен да отчита местната специфика. А когато това се вмени в задължение, аз като немски производител трябва да отчитам всички местни характеристики. Испания, Италия, Гърция не може да ме задължат да отчитам всичко от това. Мисля, че ако това стане задължително, няма да е правилно. Извинете, че се намесвам пак, но аз мисля, че член 3А наистина е такъв какъвто беше описан. Но когато става въпрос за хармонизираните технически спецификации или хармонизираните стандарти, между другото, те стават задължителни, ако има регламент. Но това, което се казва е, че производителят трябва да декларира употребата или употребите на съответния строителен продукт. Но тези неща и така, хармонизираните технически спецификации ще бъдат са еднакви за всяка държава членка. Производителя е задължителен да избере, е задължен да избере поне една от тях. И там е, в съответствие с разпоредбите на този член да се извърши е, и останалата част от а, разглеждане на задължителните елементи, а не зависи това от географското положение. Господин Куман, да, смятам, че производителя е, за, трябва да бъде задължен да предостави а, информация, която дава достатъчно а, информация за специфичните качества, защото е важно да се знае дали този продукт е подходящ за употреба в Швеция или в Италия но също така и а, продължителността на полезния живот трябва да е отбелязана. Защото ако се вложи този строителен продукт, а, а, неговия полезен живот е само 3 месеца, какво ще стане след това? Просто са различни изискванията. Ако говоря за изолация, Ако говоря за изолация обикновена, то тогава изискванията за покрива и за стените са едни и същи за тази изолация. Но когато става въпрос за каменна вата, то тогава а, вече а, изискванията са различни. Дали се слагат на покрив или се слагат на стените за изолация. И това е много важно. Искам да се изкажа още един път, за да потвърдя, че е, господин Майер е абсолютно прав да зададе този въпрос и е абсолютно прав да твърди, че е един е, продукт е, трябва, може да има една неутрална характеристика, без да отчитаме къде ще се използва. В началото мислехме, че има някаква грешка в превода, за, в немския вариант не се казваше където ще се използва продукта, а когато продукта бъде пуснат на пазар. От правна гледна точка можем да пропуснем това, защото все пак имаме е, вътрешен пазар, така че дали ще се реализира продукта в Мал- Малта или в Белгия, това няма, не би трябвало да има значение, защото става въпрос за пускане на вътрешния пазар къде точно на пазара, има значение само ако държавите членки имат правото, както каза преждеговорившия, да уточнят техните климатични и географски особености, които според тях определят тяхната ситуация. Има различни класове и категории, за да бъде уреден този проблем. Това е включено в спецификацията, в техническата то описание на продукта. И при условията за употреба, където няма разлика в Европа. Може би спрямо други континенти да има разлика, но в Европа вътре не. Има разлика по отношение на компетенциите на държавите членки, които се уреждат с законови разпоредби и трябва да се отчитат. 6.3а е антиевропейски член. Да приемем, че примерно изнасяме към Швейцария, да останем неутрални. Там има пазар, но при последния вариант на документа на съвета думата когато беше подменена с където. И трябва да. Така не става. Трябва да се запази когато. Защото ако кажа когато, няма нужда да дефинирам вътрешния пазар. Така, още повече ще се сбие текста на регламент. Слава Богу. Сега, представите на съвета е все още тук и може би ще коментира по този въпрос. Да. да. да. Ще е, се възползвам само да уточня, че е, всъщност документа се предвижда в френския вариант говорим за 6.3е, а не 6.3а. Точка е. Всъщност тук става въпрос за мястото, където продукта се пуска на пазара. Производителят трябва да знае къде възнамерява да реализира своя продукт. Това трябва да се знае още при първата сделка. И в момента, в който а, производителя знае, той вече знае къде ще го пусне на пазара, знае в коя държава и познава съответно изискванията на тази държава. Така че виждате, че нещата не са толкова огромни, неясни и неточни, както вие се опасявате. Пазар европейският може да е обширен, но производителя много добре знаят къде точно ще продаде. И точно там той влиза на европейския пазар. Било това Италия, Австрия и така нататък и трябва да отчитат конкретните характеристики на съответното място. Така че мисля, че тук производителите няма от какво да се безпокоят. Надявам се да не се изхвърлям прекалено, но мисля, че е така. Е, <laughs> Комисията? Да, би трябвало да се извина. Защото преводача преведе 3-6-А а беше 3.6е. Тоест, моят коментар беше не свързан с вашия въпрос. Обаче, ви разбрах въпроса, но е въпрос, кой, на когото може трудно да се отговори. И накрая на това наистина огромно усилие, на което станахме свидетели, ще си позволя съвсем накратичко да обобща а, след думите на толкова опитни експерти, ам, които бяха наши оратори. А, наистина а, виждам, че доста, доста неща в, в текстовете на регламента ще бъдат повлияни, защото дерогациите ни пока... беше показано от експертите, че за някои неща са полезни, но за други не. А, различни са развитията в отделните държави членки. Освен това, стриктния контрол върху качеството и върху безопасността на всички строителни продукти е много важен. Кой носи отговорността за тази безопасност и така нататък нещата се изясняват. Финансирането на властите, отношението между производител и а, строителен предприемач. Много неща наистина имаме, които трябва да обсъждаме и обмисляме в комисията. Искам да благодаря на всички, а, които имаха изказвания. А, на на всички, които участваха в тази чудесна дискусия и които научиха толкова много. Благодаря.